Okay, dear colleagues, I would like to start our meeting. Уважаеми колеги, нека да започваме работата си. Добър ден. Нека да приемем дневния ред. Има няколко съобщения. Споразумението Европейски съюз Норвегия за ДДС са подадени изменения от докладчика Мануел Фиегас. Няма да бъдат обсъдени и измененията. Ще се гласува проекта доклада утре, 24 април. Обобщение на препоръките и решенията на заседанието на координаторите от 26 март. Докладите по собствена инициатива техния ред и приоритетна организация, ЕЦБ годишен доклад, конкуренция, годишен доклад, Европейска инвестиционна банка годишен доклад и дерогация, ам, така че да се подготвят и по трите теми доклади по собствено е, по собствена инициатива, след това процедурите, следващите стъпки е по диалога с съвета в контекста на Еврогрупата за засилване на ролята на парламента при назначаването на постове в ЕЦБ. Също така координаторите за Брексит се договориха за работния си метод. Ще има и среща утре в контекста на доклада, който ще обсъдим и сега. Тъй като координаторите сметнаха, че е важно да се гарантира последователност и връзка между позициите на икон. Информацията в медиите ще се събере от секретарията, публичните изслушвания, проекта, програмата за изслушванията за ДДС беше обсъдена, за финансовите продукти и техните продажби ще има също изслушване. На 19 юни ще бъдат представени специалисти от Франция и Италия от а, комисията, от а, на Better Finance, също съобщение за посещението, което вече беше проведено, беше успешно. И ще се включи посещение в Нью Йорк и в Вашингтон. По економическото управление 9 юли в 3 часа ще има диалог за паричните въпроси с Марио Драги. Координаторите се договориха за допълнителни изменения за пакета за економически и паричен съюз за декември и да поканят представители на надзорния съвет на ЕЦБ и национални надзорни органи, които са членове на механизма за стабилност, ще присъстват. Проучвания от Департамента за политически проучвания. Изискваме само едно. Регламент 537 от 2014 година за концентрация на пазарите е, за аудиторски услуги. След това е, петиции, две петиции е, беше решено да не се проследяват. Предложения за резолюции. Резолюцията за колаборативната економика бяхме, взехме решение да няма последваща дейност. След това по правило 55 то е допустимо за нас само ако има изключения за докладите по собствена инициатива. 19 юни ще има е, заседание с представители на Бундестага. Точка разни беше договорено да се представи предложение за резолюция за юлското пленарно. Трета точка – продължаващи тристранни диалози за брутния национален доход 10 април. Това вече се проведе. Има временно решение между трите институции и ще се обърнат към нас във връзка с 69F от правилника. Чакаме потвърждението, че поразумението е прието от съвет. За ECM плюс Първият трилог се проведе на 17 април, договори се графика и разделението на членове на политически и технически. Обсъдиха се различни теми, като ресурсите, глобите и прочие, но не се постигна съгласие. На 14 и 30 май ще има допълнителни срещи и междувременно ще има и техническа подготвителна работа. От 19, и 20, 26, и 27 и 9, е, март и 9 април са протоколите, които ви моля да е, обявим за одобрение, ако нямате коментари, се смята за прияти. И накрая точка 5 отношение между Европейския съюз и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите услуги. Докладчик е Брайан Хейс. Господин Хейс, вече представи своя проект от доклад. И сега ще го обсъдим, след като той го представи. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Докладът е важен. Важен и инициативата сама по себе си е важна. По две причини. Първо, през февраль миналата година комисията публикува важно важен преглед на решенията за еквивалентност в областта на финансовите услуги. И освен това, както казахте вие, господин председател, работим в контекста и на Брекзит. И какъвто и да е нашият подход, трябва да има а, някаква връзка между нашият подход тук в парламента и а, целите на преговорите, които се провеждат. И трябва нещата да бъдат да, тясно свързани това се надявам, че ще бъде един от основните ни принципи. Е, общата цел на този доклад е, тя е да се разгледат хоризонтално процедурите за установяване на еквивалентност. Целта е да се разбере адекватни ли са те, могат ли да бъдат подобрени и системата за установяване на еквивалентност може ли да бъде е, свързана по-добре с нашата работа като депутати в парламента. Съществуващата рамка за установяване на еквивалентност е, трябва да бъде подобрена значително. Всъщност може да се каже, че такава рамка по-настоящем няма, защото решенията се вземат е, за, вся, за всеки отделен случай по-отделно. Аз лично препоръчвам да има обща законодателна рамка. По този начин ще имаме стандартизиран процес за вземане на решения по отношение на еквивалентността. И една такава рамка би се погрижила да има по-голяма прозрачност и по-голяма взаимосвързаност между начините по които се вземат решения по, по различните досиета. В контекста на вземането предвид в всичките му подробности и на този въпрос от парламента. Задавам въпроса дали еквивалентността е най-добрият начин да се работи и сред и страни. Решението за еквивалентност е едностранно решение, взето от Европейския съюз, за да предостави на третите страни достъп до нашите пазари. Тоест става дума за еднопосочно решение. Няма реципрочност. И моят въпрос е, не е ли по-добре да се работи с взаимно признаване и взаимен достъп, а не едностранни решения. Знам, че това би било по-трудно, но ще има големи ползи за финансовите институции на Европейския съюз, тъй като ще им предостави достъп до пазарите от трети страни. Решенията в областта на еквивалентността предоставят някои ползи тук, именно по-голяма конкуренция, по-разнообразни продукти, намаляване на бариерите и по-голям стимул да се въведат международните стандарти, нещо, което би довело до намаляване на системния риск. В повечето случаи решенията за еквивалентност се вземат чрез актове за приложение. Както знаем обаче, парламентът няма думата при такива решения. И моят въпрос е решенията за еквивалентност какви са – технически или политически. Тук споменавам като пример решението от декември 2017 година за ам, швейцарските дружества, предлагали ще инвестиции в акции. Решението за еквивалентност беше ограничено до 12 месеца и беше обвързано с решение по обща институционална рамка. Затова питам следното. И това решение политическо ли е било? И ако е било такова, защо парламентът няма думата? Друг важен въпрос е регламента за финансовите услуги. Решенията за еквивалентност трябва да се вземат чрез актове по делегация. Европейския съюз взема решение за отношенията си с трети страни. И за мен това означава, че има ясен политически елемент. Затова парламентът, според мен, трябва да е, се основава на съществуващи търговски споразумения и да участва в вземането на решения в много е, е, по-широк план. Що се отнася до процедурите за установяване на еквивалентност? моето предложение е съответният надзорен орган да преглежда е, решението за еквивалентност на всеки 3 години и да има ясни процедури, свързани с приемането, оттеглянето и преустановяването на решенията за еквивалентност. В доклада също се споменават и международните органи, които са важни и са установяването на норми за финансовите услуги. Трябва да се засили ролята на Европейския съюз в тези органи и да се работи за по-хармонизиран подход в контекста на финансовото регулиране, за да се избегнат пръсноти в законовата уредба. И така в доклада се, излагам някои идеи как можем да вървим напред във връзка с казаното по-рано и за Брекзит. Очаквам да работим добре с докладчиците в Сянка и с всички останали колеги, за да можем да насочим добре нещата за бъдещото вземане на такива решения. Благодаря, господин председател. Фернандес. Хунас Фернандес има думата. Благодаря. Това е наистина е много важен доклад и е много необходим доклад – както каза и докладчикът. Не може обаче да се направи разделение между обсъждането по този доклад от настоящото, настоящите преговори за възможния Брексит. Обединеното кралство напуска Европейския съюз и аспектите са освен политически и технически как да се хармонизират процесите за даване на еквивалентност, как да се създадат критерии за системите на еквивалентност, където всяка директива, всеки регламент трябва да бъдат видени през перспективата на Брексит. По принцип, е, не може да продължим дискусията по този доклад, освен да се съсредоточим върху техническите въпроси. Парламентът, неговия глас трябва да бъде чут, трябва да, е, да парламентът трябва да участва в преговорите, мисля наистина, че докладът е много важен. Той идва много на време и смятам, че проектодокладът е много балансиран. Поздравление за докладчика за това, че дава някои основни принципи, някои основни ценности, които трябва да се заложат в системата за еквивалентност. Както казах и преди, Този доклад може да стане много важен в контекста на преговорите по Брексит и в бъдещите отношения с Обединеното кралство. Има някои точки, където ние не разбираме каква е целта на докладчика. Ще обсъдим тези спорни въпроси през следващите седмици и ще излезем с изменения. Централен трябва да бъде режима за даване на решение за еквивалентност. Има в параграф 5 решенията за взаимно признаване. Не, не сме сигурни, че това е правилният подход. Параграф 8. Смятаме, че тук решенията за еквивалентност трябва да са заложени в законодателството на Европейския съюз. Режимът трябва да почива върху основното законодателство на Европейския съюз. Тоест, не може този режим да, да, да почива само на взаимно признаване. Член 18. Не знаете дали трябва да имаме автоматична система за даване на решение за еквивалентност. Аз всъщност смятам, че трябва да има една такава система. Докладчикът говори за политическата значимост на режима. Това обаче не става много ясно в текста, не става ясно и отношението между европейските надзорни органи и, и националните надзорни органи. Това е член 19. в член 20 се дават големи компетенционалните надзорни органи, ние не смятаме, че ще може да подкрепим този член. Член 20 но така или иначе е назрял моментът да обсъждаме този доклад. Това е важен момент. И доклада не може да бъде разделен от преговорите по Брексит. Има много неща по същество, които трябва още да се изчистят. Надяваме се в крайна сметка Европа да има една система за еквивалентност, която да е хармонизирана и в същото време смятам, че трябва да вземем предвид и преговорите за Брексит много съществено. Петър Яцек. Благодаря. Аз приветствам проекто доклада. Той осветлява някои от много важните моменти в областта. <clears throat> Може да се съгласим с повечето от предложенията на докладчика. През последните години виждаме, че има големи предизвикателства, свързани с отношенията ни с трети страни и регулирането на финансовите услуги. Водят се в момента преговори за излизане на една голяма част от финансовите услуги от Европейския съюз на една от най-големите страни членки. Дот Франк акта се отменя. Това е също една промяна и в контекста на всички тези промени трябва да помислим как да управляваме нашите отношения с трети страни. Решенията за еквивалентност могат да улеснят отношенията с трети юрисдикции, така че да ние да може да продължим да установяваме надзор върху тези отношения, което ще осигури доброто функциониране на вътрешния пазар. Но все пак ние трябва да знаем, че не сме единствената юрисдикция, която упражнява надзор. Трябва да имаме един холистичен подход в един идеален свят. Трябва да помислим за това е решението за еквивалентност с демократично отчетни, и, а не решенията да се взимат според политическите настроения. Бъдещето е несигурно, затова трябва да поддържаме високо нашите стандарти и да бъдем отворени към глобалната общественост. Една хармонизирана, хармонизирана рамка ще осигури стандартите да се поддържат на световно равнище. Важно е за трети страни да да извършват бизнес в Европа. За тази цел обаче трябва да има взаимно доверие. Ние искаме да използваме нашата мека сила в съответните международни форуми и да наложим надзорно хармонизиране на стандартите. Благодаря. Благодаря. Филип Ламберт има думата. Добър вечер. Аз не съм подготвен и няма смисъл да ви губя времето, така че ще ви предам моите заключения в писмен вид. Бяхме обвинили миналата седмица в глупост в пленарната зала, така че станах много предпазлив. Добре. От кое? От ЕСПД? Някой? Вие ще говорите от тяхно име или? Моля. Имате думата. Не бива да дискриминирате Обединеното кралство и сетите времето в Лондон, това би било ужасно. Трябва да сте много чувствително. Трябва да сте много чувствителни. Не може, след като ние използваме демократичното си право да напуснем, да бъдем наказвани. Ние сме банкерите на Европа. Това е лондонското сити. Така че аз бих искал да бъдете внимателни, бих искал да ви напомня да бъдете внимателни. По този въпрос съм се изказвал и много преди. Thank you. Uh, the FTD, I... Благодаря от е СПД. От ЕНС нямаме никого. Добре, преминаваме към спонтанните изказвания. Първанш Перес. Благодаря, господин председател. С този доклад по собствена инициатива нашата комисия започва дискусията, свързана с надзора, който осъществява нашата парламентарна комисия. Първите разговори по темата бяха след публикуването на съобщението на комисията през 2017 година проведохме обмен на мнения с генералния директор на ФИСМА за режимите на еквивалентност. Има един елемент, по който съм съгласна с казаното от докладчика, а именно, че режима на еквивалентност, кой, който съществува, следва да бъде адаптиран към новия контекст, а именно излизането на Великобритания. Но с изключение на това, темите ми изглеждат изключително различни. Нашият докладчик казва, режимът на еквивалентност не е адекватен. Какво може да означава? Това може да означава и различни неща. Моят, нашият докладчик предлага да се премине през една система, която да позволи да на Европейския съюз да налага много сериозен надзор на всички действащи лица, идващи от чужбина – е, е, предоставяйки им възможност да работят на вътрешния пазар. Но според мен на това, което има предвид под адекватност нашия докладчик, не е да се продължи да се работи в този а, режим на еквивалентност, а, а този режим до тук е добър под ръководството на Мишел Берние. А докладчикът ни предлага по-скоро да преминем към режим на взаимно признаване. Мисля, че тук има много голям риск. Има различни подходи. Нашият докладчик предлага европейското право да не става добрият пример – който да може да се прилага и другаде, а по-скоро да се промени нивото на амбициозност на Европейския съюз в международния контекст. Разбирам, че докладчикът се намира в затруднено положение – вземайки предвид и страната, от която произхожда, за мен това е ясно, че е, за него става дума за тема, която особено го вълнува. Но аз мисля, че трябва да намерим добрите правни норми и за това трябва да настояваме на добавената стойност на европейското право – на желанието да се постигне е, равнопоставено третиране, така че европейските предприятия да не се окажат в неблагоприятно не, положение И освен това, смятам, че докладчикът не взема достатъчно добре предвид ролята на евентуалните актове по делегация. Както и агенциите, които се занимават с установяването на еквивалентност. Целта е да се модернизира режима на еквивалентност, за да стане той адекватен. Има една тема, по която съм съгласна с докладчика и тя е въпроса за прозрачността. За мен тя е изключително важна. Мисля, че по тази тема ще можем да разработим формулировки, които да са по-добре свързани с начините на вземане на решенията. И така, начините на вземане на решенията и думата на парламента. Нека да ви припомня, че през феврари 2017 година стана ясно, че съвсем не става дума за политически арбитраж. Но ако искаме да избегнем риска от политически арбитраж, тогава нашия докладчик по-скоро следва да подкрепи съществуващата система за еквивалентност е, която изисква да се прави оценка на определени елементи точка по точка. Има много неща, които могат да се обсъдят в този доклад и споделям с докладчика ни желанието да се стигне до заключение в полза на Европейския съюз. Но още сега мога да кажа, че точки 5, 8, 9, 15 17, и 23 от проекта доклада трябва да бъдат пренаписани в по-малка или по-голяма степен. Благодаря. Моли Скот Катър. Благодаря. Аз също ще говоря от перспективата на Брексита. Извинявам се за това. Е, имам чувството, че ще имаме големи проблеми с ситито в Лондон. Е, дали това наистина ще е така най-напред? Е, естествено, Брексит ще има голямо влияние върху регламента, но въпросът е как ще изглежда това въздействие. Е, вероятно Обединеното кралство ще има дерегулация там, ще има намаляване, разминаване в стандартите. Трябва да сме много внимателни какво казваме тук за това как ще повлияе Брексит върху регламента. Сега за еквивалентността. Мисля, че това е чудесна система и тя работи добре може да имаме наистина едно по-добре международно сътрудничество на базата на решенията за еквивалентност. Сега по отношение на свободната търговия би трябвало да имаме една двупосочна улица, а не ние да завишаваме стандартите и да очакваме повишаване на стандартите от страна на третите страни параграф 9 се казва, че има недостатъчна прозрачност и несигурност. Да, така е. И въпросът тук, тук опира до лобирането. Параграф 10 казва се, че решенията за еквивалентност трябва да вземат предвид и да защитават интересите на Съюза и на гражданите. Аз бих казала да защити вътрешния пазар. Гражданите може да загубят своите бизнес дейности в някакъв момент, така че мисля, че намесването на нощния пазар е по-ясно. Много е важно да имаме ясна формулировка. Еквивалентността трябва да е, според мен, едно посочна улица, т.е. ние би трябвало да задаваме високите стандарти. Но вие вече говорихте Коментарите се правят без микрофон от страна на господин Коборн. Using the microphone, so nobody heard. Second, well, perhaps second, I should use the microphone. They will second, hear. you speak when I give you the floor. Okay, thank you. So, we, if we will have time at the end, because you already. Ако имаме време, накрая ще ви дам думата, тъй като вие вече се изказахте по доклада. Before giving floor to the Commission, I would also, I mean, underline some, some point which are, I think, essential. I think that is... <clears throat> Искам да подчертая нещо много важно. Мисля, че докладчикът справо говори за подобрението на, подобряването на режима за еквивалентност. Това е и в унисон с заключенията на съвета. Наистина парламентът би трябвало да отиде и по-далеч и да се споразумее по някои основни елементи. Но аз искам да направя следния коментар. Ние не започваме от нулата. С Емира и предложението за CCP и с доклада ЕЗър имаме определен, определена еквивалентност. Ние не започваме от начало. Аз също работя върху едно такова предложение. И е хубаво в парламента да има последователност. Така че и тук има последователност в целия парламент, а не само в нашата комисия. Това е на първо място. На второ място сега за взаимното признаване. Бърния каза много правилно. Ние нямаме взаимно признаване. Имаме паспортите, но паспортът е това е си, е, вътрешният пазар, имаме такси, но нямаме правило за взаимно признаване тук се намесва режима за еквивалентност. Така че тук не говорим за взаимно признаване, а за еквивалентност. И еквивалентността е винаги едностранна. Трябва да имаме обективни критерии, за да има предвидимост и сигурност за нашите партньори, за да няма произволност. Но за да няма произволност, това означава, че ние трябва да сме заети в един едностранен процес. И за това става дума тук, за еквивалентност. Не може да има разлики тук. Uh, and finally, I, I think the review is necessary, but of course I would be prudent. Мисля, че трябва да има преглед на режима, така е, но нека не сме негативни. Но всички коментари за това, че липсва прозрачност, липсва последователност, добре, но нека сме наясно, че и другите системи, например американската система, също не е перфектна. Нека се опитаме да подобрим нещата в контекста на Брексит. Нека бъдем критични и естествено да подобрим режима. Ролята на надзорните органи е много важна, особено по отношение на капиталовите пазари. Това се разбира от само себе си. Ние искаме надзорните органи да прилагат последователно нашите правила, Това е основния принцип за надзорните органи. Не само да има сътрудничество, но да има и последващо сближаване между разпоредбите на надзорните органи и техните практики. Мисля, че това също е важно да се подчертае. Особено като се има предвид, че режимът е много практически насочен. И като знаем, че Брексит ще има много силно влияние върху надзорните ни органи трябва да закрием пробойните в законодателството и да го модернизираме. Трябва да дадем и сигурност на инвеститорите. Всички тези елементи ще бъдат зачекнати при преговорите и при крайния текст. Сигурен съм. Господин не има думата. Um, Благодаря. Аз бях малко шокиран от това, което каза колежката от Обединеното кралство. Тя каза, че е избран тук като британски представител, за да се бори за интересите на Великобритания. Вместо да каже, че е тук да се бори за европейската идея, за европейския е, проект. Това е много обезпокоително. И, аз се чудя дали няма някаква специална оговорка с лондонското Сити да участва в тези преговори. Важно е какво е, е добре за проекта, а не за европейските граждани. Важно е какво е добре за европейския проект, така наречения проект, а не за хората тук. И понеже Великобритания си тръгва, и Великобритания има много пари, които може да инвестира, имаме лондонското сите, е, и множество други неща, които ни дават големи предимства. Когато ние излезем от Съюза, това ще бъде добре за Обединеното кралство. Други нации, като Чехия, е, Унгария, дори и Франция, също искат да напуснат Съюза и да се присъединят към Обединеното кралство. И затова Съюза ще се разпадне. Е, когато склю... да сключите сделки с Великобритания, ще защитите много по-добре идеите на проекта. Не мога да повярвам на това, което чух. Мога ли да отговоря? Разбира се, е, евро... евродепутатите представляват гражданите на Съюза. Благодаря да отговоря на това, което каза господин Корбин. Не мисля, че това има отношение към нашия дебат. Разбира се, че ем, укрепването на Европейския съюз е добро за гражданите. Аз не мисля, че е, е, си противоречи това да защитаваш интересите на своите съграждани и на Европейския съюз. Може човек да защитава и двата вида интереси е, едновременно. А, мисля, че ще бъдем най-защитани, ако имаме силна финансова регулация. Тя ще защитава единния пазар. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Имаме представител на комисията. Заповядайте. Благодаря. Искам да кажа три неща. Първо, проекто доклада не е взел предвид всички предложения дадени през 2017 година. Е, хубаво е те да се вземат предвид. Второ, е, искам да кажа за нещо за измерението на реципрочността практиката показва, че може да се получат много взаимни предимства а, а, по този начин, чрез контрол и надзор. Така че не е правилно това, което се казва, че само въз основа на споразумение може да се договори еквивалентност. Погледнете една голяма част от решенията, които са взети в края на 2017 година във връзка с търговете. Що се отнася до решението по швейцарския случай, то там не беше предвиден арбитраж, тъй като там не е свързано с еквивалентността и за това е такова. Благодаря докладчика. Благодаря. Първо благодаря на всички колеги за техните коментари. няколко неща искам да кажа. на нито един етап от разработката на доклада не съм бил е, депутат, представляващ интереса на Обединеното кралство. Много внимателно се старах това да не бъде е, така, старал съм се да изработя доклад, който да може да получи подкрепа в тази комисия, да има бъдеще. Не съм бил егоист, не съм действал от позицията на нито една страна членка. А, не е вярно това, което се казва, че понеже съм ирландец, не мога да бъда справедлив по тази тема. Така, а, мисля, че Въпроса, който зададох, не е бил предаден правилно и за изпълнява ли целта, за която е създадена, питах аз. Аз не предлагам изцяло премахване на досегашната регулаторна рамка. Аз предлагам а, да я адаптираме, за да може тя по-добре да отговори на целите, които преследваме. Предлагам да направим така, че процедурата да бъде ясна за всички, за онези, които кандидатстват, които са по средата на процеса и които са в неговата крайна точка. Защото тези елементи не присъстват в настоящата система. А мисля, че е много важно а, ние да а, получим възможност от страна на парламента да има становище а, не толкова на самото решение, колкото на процеса на взимането му. по отношение на взаимното признаване. Ние в Европейския съюз имаме така наречените правила на паспортизация на финансовите услуги. Ние а, е, имаме компетентността да го направим това, защото имаме един финансов а, е, пазар. А, е, също така имаме и система на, а, за еквивалентност света. Взаимното признаване вече е, се случва в различни сектори, например за страховане и празастраховане с Съединените щати. Там има взаимно признаване. Това беше направено, когато се стремяхме да сключим важна договорност с Съединените щати. От в параграф 5 аз пред, предлагам следното. Да, съгласен съм господин Фернандес, че той трябва да се измени, но аз не предлагам да премахнем настоящата регулаторна рамка. Предлагам да я структурираме по-добре, за да постигнем това, което се стремим да постигнем. Що се отнася до ИСИС срещу ЕСР? Въпросът е силно политически. Знам това от дебата при неговия преглед. Защо? Защото настоящият преглед, който се извършва от а, европейските надзорни органи, има слабости. Съгласен съм обаче, че въпросът е политически и за това и ние трябва да имаме поглед над него. А, мисля, че докладът е балансиран и той се опитва да предвижда напред работата по този въпрос. Не искам да работя с хора, които смятат, че този доклад е контрапункт на преговорите, които такът с Брексит. Това няма да ни доведе на никъде до никъде. Бих се радвал, ако има по-голяма прозрачност при взимането на решение с участието на парламента за в бъдеще. А, мога, защото в момента а, могат а, да, се дават, да се издават решения за еквивалентно с важни трети държави без съгласието и наблюдението на парламента. Мисля, че а, е, трябва да обърнем внимание на това. Наистина искам да работя с колеги, които желаят да постигнат а, е, такъв резултат, който да може да получи мнозинство в комисията. Благодаря ви. Графикът е следният. А, само едно изречение – А, извинявам се от името на господин Фокс. Той ми е предал лист с негови а, бележки. Само да знаете, че имаме коментар, който докладчик Сянка. Тези бележки не могат да бъдат изпратени от нас, но може копия от тях да ни дадете. Следващия четвъртък е крайния срок за внасяне на измененията. Те могат да бъдат прегледани до 28 май, 18-19 юни ще бъде гласуването в ЕКОН, а през септември ще бъде гласуването на пленарно заседание. Сега закриваме заседанието, ще продължим утре в 11 часа. Благодаря ви.